Good morning, dear colleagues. Добър ден, колеги. Uh, we start, uh, with... Започваме с uh, съвместното заседание на ЕКОН и АВКО. За мен е удоволствие да съпредседателствам това заседание заедно с Данута Хюбнер. Можем да приемем дневния ред. Good. Няма съобщения. Преминаваме към основната точка от дневния ни ред – изменение на член 22 на системата на централните банки в Европейски съюз и Европейската централна банка. Много важно досие за нас. Обикновена законодателна процедура се прилага тук с цел да се промени един от членовете в устава на ЕЦБ. Това досие е тясно свързано с други досиета, като например досието за корпоративната данъчна основа. Госпожа Мато и колежката са, съпредседатели, председатели. заповядай. Благодаря. Благодаря на онези от Авко, които са тук, както и на всички останали. Както каза Роберто, днес говорим за член 22 и измененията, които ще претърпи той. ЕЦБ на 22 юни миналата година излезе с препоръка за решение на парламента и съвета по член 22 от устава – то допълва предложението на Европейската комисия от 13 юни миналата година, което променя директивата или регламента ЕМИР за надзора на централните контрагенти и централните банки трябва да участват в надзора на централните контрагенти. ЕЦБ посочва две причини за участието на централните банки по тези въпроси. Значи от една страна увеличаване на мащаба и значимостта на тези контрагенти в Съюза, както и по света, което създава рискове, които могат да засегнат клиринговите системи, което пък да окаже въздействие върху системите за разплащане и изпълнението на валутните политики. Също така се отбелязва, е, че Оттеглянето на Великобритания от Съюза може да окаже въздействие върху работата на централните банки, особено на банките в еврозоната. Стана ясно също така, че настоящата система на централни банки не дава възможност системата на евро разплащания да поеме такива отговорности, каквито предвижда предложението на Европейската комисия. Силно си спомняте, това е свързано също с решението на Европейският съд или съд на Европейските общности от 2015 година, в който се казва, че ЕЦВ няма правомощия върху клиринговите системи за финансови инструменти. Затова започна и целият процес, за да може да се дадат правни възможности да се изпълват, изпълняват тези правомощи. Затова трябва да има промяна в устава на ЕЦБ. Европейската комисия може да излезе със становище, това е в мандата им. Становището на комисията бе положително, що се отнася до промяната на устава на ЕЦБ. Предложи се да се промени да се променят правомощията на ЕЦБ. В този смисъл След това документа дойде при нас и сме тук, където сме. За първи път говорим по този въпрос. Две комисии разглеждат а, тази тема не само а, по същество, но и имайки предвид институционалната и конституционална значимост на част от мотивите, които се изтъкват. От гледна точка на Комисията по конституционни въпроси ще засегна два въпроса, след това ще кажа нещо и по същество. На първо място, от гледна точка на АВКО, трябва да се каже, че трябва да се запази съществуващия баланс между институциите, който е записан в учредителните договори и е видим в функционирането на Съюза. Трябва да направим така, че ЕЦБ има правомощия да управлява в сфери, където има възможности и други са законодатели да налагат норми, но трябва всеки да зачита компетенциите на другите и не трябва да има поява на стълкновителни норми едновременно. Не трябва също така да се създава някакво противоречие между правомощията на институциите. Отново пак от гледна точка на конституционалните въпроси, резултатите от преговорите по устава на ЕЦБ трябва да са в съзвучие а, с а, изменението на регламента ЕМИР. Ние сме на последния етап от изменяне на този регламент. За това и сроковете на двете досиета са такива, че досиетата, извинете, преговорите по досието ЕМИР да вървят малко преди и да дават ясни идеи към измяната, е, изменението на устава. Трябва да са в съзвучие тези изменения. Това съзвучие не значи пърълна хармонизация, тъй като имаме правни норми от различни редове по значимост. Оставът е първично законодателство. Той управлява изпълнението на функциите на ЕЦБ и като такъв може да бъде сметнат за лекс генералис, т.е. рамков. В този контекст регламента ЕМИР е лекс специалис, т.е. той се занимава с конкретна тематика. Тя е свързана с надзора на централните контрагенти. И за да има правна сигурност за ограничаване на регулаторните правомощия на ЕЦБ, можем да подходим не прескриптивно, като заложим затворен списък. Един такъв списък може би е приложим към измененията на Емир, но що се отнася до устава, един устав винаги трябва да бъде гъвкав, така щото Емир да отговаря на него при потенциални бъдещи изменения на същия. Поради тази причина, както обичайно при европейското законодателство, се надявам успешно да преодолеем този опит за постигане на баланс между гъвкавост и по-голяма стриктност – колко повече ограничаваме Централната банка, толкова по-малко гъвкава ще бъде тя и толкова по-малко ще може да отговаря на непредвидени ситуации. Сега по същество предлагам да изменим това, което предлага Европейската комисия като изменение още миналата година и да кажем, че новите правомощия, които се предоставят на ЕЦБ, трябва да бъдат упражнявани по начин, който да отговаря на приятите от съзаконодателите актове. На второ място предлагам да ограничим обхвата на правомощите на ЕЦБ, като включим един широк списък теми като ликвидност, сетълмент, маржове, обезпечения, по които да участват централните банки. Т.е. това да бъде един широк списък, който не е изчерпателен и който да дава възможност по-нататъчни изменения да бъдат възможни. И пак по същество, добре е да се включи, раз, включат разпоредби за правомощия от извънреден ред, които да дадат възможност ЕЦБ да решава ситуации, при които клиринговата система за финансови инструменти всъщност представлява голям риск или поставя в голям риск финансовата система. Това исках да кажа. Тече паралелно работа, непостоянна, с паузи в съвета. Така че трябва да внимаваме в каква посока тръгват и те. Благодаря ти, Роберто. Благодаря, Данута. Благодаря. Благодаря на Данута за встъпителните думи. Много добре представи тя въпросите пред нас. Напълно подкрепям казаното от нея, като са докладчик. Тя е експерт по темата, което е от полза за всички ни. Така не се налага да говоря дълго. Трябва да направим необходимото. Нужни са ясни цели. Важно е да се признае, че ЕЦБ трябва да има правомощие в тази сфера да регулира процесите и да налага корективни механизми, ако това е необходимо. Също така ЕЦБ трябва да може да действа заедно с другите европейски институции по един надлежен законен път. Когато става дума за защитата на еврозоната, ЕЦБ трябва да има правомощие да действа така както е необходимо при съответните обстоятелства. Затова ЕЦБ има нужда от допълнителни правомощия, за да регулира централните контрагенти, които са важни в процеса на сетълмент. Така ще се запази и стабилността на еврозоната. Централната банка възнамерява да се възползва от тези разпоредби единствено и само, що се отнася до валутната политика. Крайна сметка това е част и от правомощията на банката, основните правомощия на банката. Имаше положителна препоръка за промяната а, в устава, Важно е ЦБ да играе по-важна роля в системата за финансов сетълмент. Европейската комисия предложи някои промени по текста, предложен от ЕЦБ. Подкрепям ги. Така има по-голяма последователност а, на правните разпоредби, които се прилагат към ЕЦБ. Така са законодателите участват по-равно в тази процедура по сетълмент. Такът преговори по ЕМИР. Те такът паралелно на нашата работа и е важно наистина двата текста на Устава и на Емир а, да бъдат да върват в една посока. така ЕЦБ ще работи много по-добре. И ще бъде възможно банката да работи така, както е разпоредено в регламента. Разпоредбите за централните контрагенти са ясни. Финансовия сектор е добре регламентиран имайки предвид всичко това, което предприехме след финансовата криза. Независимо от това е нужно да се направят промени в устава, за да имаме още по-стриктен надзор на работата на централните контрагенти в Европа. Има три основни елемента, които вече бяха посочени от Данута. Е, има трудности, които могат да възникнат или спешни, непредвидени ситуации, с, съзаконодателя законодателя трябва да направим един отворен списък, за да може всичко, което възникне, да попада в рамките му. Подобно на съдокладчика, подкрепям промяната на правомощията на ЕЦБ. Това ще бъде едно наистина основно движение напред или промяна за бъдеще. За при положение, че предстои Брексит, трябва да сме сигурни, че еврозоната може да работи ефективно и ефикасно. Надявам се да продължаваме да обсъждаме статута заедно с Емир. Това е изключително важно от конституционна гледна точка, от регулаторна гледна точка. И с интерес очакваме какво ще ни кажат правните служби по този въпрос. Докладчиците в сянка от Екон. Първият е Перванш Берест. Uh, uh, Мисля. Uh, Аз всъщност съм докладчик в сянка и в двете комисии, така че това малко ще ни спести от времето. Благодаря ви много за това заседание по една важна тема, която, по която работата малко беше застинала. Чакахме развитията по Амир. Има определени въпроси, които зададохме на правната служба. Тези въпроси бяха изпратени към правната служба преди два месеца, но все още нямаме каквото и да било. Мисля, че а, е, а, е, те са много важни правни въпроси. И правните служби на всички останали институции са се мобилизирали по тема, темата. Не искам тук да организираме някакво състезание между правните служби, но в крайна сметка от практическа гледна точка е добре да чуем всички правни становища, да видим как се допълват те. И за това държа да заявя, че още чакаме становището на правната служба и се надяваме то да пристигне възможно най-бързо. Сега по същество има три основни развития. Първо, решението на съда – което съдължава Централната банка и законодателите да предвидят тази промяна в устава в контекст на две измерения. Първо, увеличаването на правомощията на централните контрагенти и вземайки предвид е, научното от кризата, както и излизането от Велико... на Великобритания от Европейския съюз, което поставя под въпрос функционирането на клиринговите агенции извън Европейския съюз. И така, по същество, нашата институция винаги ви е защитавала независимостта на Централната банка. Мисля, че никой а, не иска да я застраши. Мандата на банката е, е, се разбира добре и достатъчно ясно. Въпросът е как е, ще повлияе промяната на правните норми на функционирането на банката. Това е легитимен въпрос и банката има право да се безпокои от предложеното изменение на член 22 във вида, в който то е предложено от комисията. Както каза Данута Хюднер, едно от възможните решения е да се сложи в член 22 е, копия от текста, е, който е в Емир 2, за определените области, в които се предвижда възможност за пряка намеса на Централната банка, за да се гарантира сигурност и стабилност на системата за плащания. Аз лично смятам, че е добре да се промени малко текста въз основа на принципен подход и трябва да се договорим първо за принципа или за принципите. Първо, трябва да работим едновременно и по член 22 и по Еди Емир 2. На второ място, Централната банка не може да а, разчита за управление на своята дейност на правни текстове от второ равнище. И на трето място имаме нужда от по-голяма яснота. за функциите и стандартите а, на свързани с правните норми, които предвиждат намеса. И още една точка, която искам да добавя. Европейския парламент получи за разглеждане този проект регламент. Виждам, че председателят Кима. Добре, си спомняме какво е развитието на предложенията на Централната банка и за Централната банка, при които Европейският парламент вече се е намесвал. Това е важна тема. Докладчикът все още не я е споменал, но мисля, че всички я знам. Благодаря за екаре. Как от името на господин Лунс? Благодаря, председателю. Становищата, които изразявам тази сутрин, не са мои. Те са на докладчика в сянка Сандър Лунс. Той отсъства, за което се извинява. Подготвил е няколко кратки бележки, които ще изчете от негово име. Контекста на този доклад бе обяснен от преждеговорившите, няма да повтарям. Е, господин Лунс смята, че наистина има необходимост да се промени 22 член от устава, за да може ЕЦБ да управлява централните контрагенти за целите на паричната политика. Упражняването на тези нови правомощия трябва да гони целите на ЕЦБ и трябва да отговаря на настоящото законодателство. Тази промяна е пряко свързана с преразглеждането на ЕМИР. Господин Лунс смята, че промените в устава трябва да са свързани единствено и само с промените в ЕМИР. Затова е нужно да се промени 22 член, за да може ЕЦБ да изпълнява това, което е заложено в ЕМИР и в други актове. В момента има правна несигурност, Колегата се радва, че правната служба скоро ще излезе с становище и се надява скоро да прочете това тълкование на правната служба, преди да се продължи с дебата. Господин Лунс иска накрая да каже, че очаква а, с удоволствие да работи по този доклад и с докладчиците в сянка. Благодаря, Мортен Месершмит не е тук. А, извинявам се но не желаете да вземете думата. Добре. Алде или аз не виждам, или господин Георгенс не е тук. Господин Хезек. Благодаря, господин председателю. Има съдебно решение по член 22, като имаме предвид ролята му след кризата и потенциално системният характер на някои централни контрагенти в европейските страни, много важно е ЦБ да може да изпълнява своята функция да гарантира паричната стабилност. Поради тази причина нашата политическа група подкрепя желанието на ЕЦП да се промени член 22 от неговия устав. Но, както посочва в становището си комисията, преразглеждането на член 22 може да доведе до прекомерно разширяване на обхвата и оттам да се влезе в конфликт с действащите норми, прияти от парламента и съвета. Трябва да се избегне такава ситуация и затова според нас трябва приложното поле да се определи колкото е възможно по-конкретно и тясно, за да може ЕЦБ да изпълнява своите функции, без обаче да влиза а, в конфликт с правомощията на европейските институции. Благодаря. Свен, Свен Гиголд. Да, променихме реда. Съвсем набързо мога да се изкажа. По принцип подкрепяме препоръката на ЕЦБ. Също така смятаме, че Европейската комисия даде някои полезни разяснения, като имаме предвид неодавнашните решения на Съда на Европейския съюз, те са съвсем разумни. Разбира се, съгласни сме с становището на комисията, че непременно изменението а, трябва да е в съзвучие с действащата нормативна уредба и показаното от а, председателя на АВКО и докладчик а, Данута. Можем да навлезем в повече подробности, но трябва да настояваме списъкът да не е затворен, да не е изчерпателен – и второ, когато говорим за правомощията при е, ситуации, предложението е сходно с предложеното за Емир 2. И не знае ли, не е ли по-добре този въпрос да се регламентира в Емир 2, а не тук? По такъв начин ще можем да работим по-ефективно и когато гледаме Емир 2 можем да направим промяната, но не се придържаме чак толкова строго към такава догма. Готови сме да работим по предложението. От Обединената левица представителя е тук. Заповядайте. Аз не съм докладчик в сянка и за съжаление той не присъства. Ние обаче изпитваме известно безпокойство във връзка с тенденциите в финансовата система. Ние се изумяваме всекидневно от изобретател... изобретателността на финансовата система. Ние регламентираме нещо в нормативната уредба, а това чудовище непрекъснато мени вида си. Предложените промени са в отговор на решението на Съда на Европейския съюз, но имаме много сериозни опасения, че това не е решение на проблема с банките фантоми и с други неблагоприятни тенденции. Събитията ни изпреварват, а ние ги догонваме. Говоря по-общо изразявам нашия скептицизъм и безпокойство, че ние се опитваме да догонваме събитията, а не да пресечем проблема от корен. Не виждам колеги те Мортани Касталдо от Европа на нациите пряката свобода. И така, спонтанни изказвания, господин Томас Мат. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че разбираме колко важно е да действаме неотложно. Съдът показва, че трябва да се промени статуквото и в тази връзка да се измени член 22. Аз също исках да говоря за банките фантоми. трябва да имаме изричен текст по този въпрос. Никой не се съмнява в независимостта на ЕЦБ, но когато възлагаме нови правомощия, можем ли да сме сигурни, че те е, ще бъдат упражнявани само по предназначение? Трябва да обърнем внимание на този въпрос. Благодаря. Благодаря. По изключение, за, защото Перван си са докладчики е, в двете комисии, заповядай. Да, нещо съвсем кратко. Не зная дали има тук е, представител на съвета или пък да чуем комисията какво мисли съвета. Трябва да имаме представа как се развива процесът. Не. Доколкото зная, съветът не работи по въпроса, но можем да дадем думата на комисията. Господин Пирсън, искате думата? Съв... Също може да отговорите и на въпроса на госпожа Берес за съвет. Комисията горещо препоръчва да се приеме е, предложението на ЕЦП по три причини. Първо, заради е, системния риск, който представлява. Второ, заради все е, по-голямото значение на подобряването на текста на Емир с оглед на засилената роля на ЕЦБ. И трето, съдът е пределно ясен и еднозначен, че няма правомощия ЕЦБ по отношение на сделките за е, клиринг и централните контрагенти. Ако трябва да се е, упражняват тези правомощия, то тогава член 22 трябва да се измени. Също толкова категорично комисията смята, че трябва на всяка цена да се избегне съществуването на стълкновителни норми. Уставът на ЕЦБ трябва да постигне добре балансиран текст. Тук не говорим за иерархия, ние трябва да отстояваме самостоятелността на ЕЦБ. Що се отнася до съвета, гледам часовника след 18 минути започва работното заседание по статистиката а, на, в съвета. И там ще се разгледа възможността да се разширят правомощията на ЕЦБ. Съветът обсъжда начина по който тези правомощия могат да се упражняват, но съветът не изразява несъгласие с комисията или държавите членки да се добавят още правомощия. Това е което мога да добавя днес. Okay, so, rapporteur. Добре, докладчика. Да, наистина съвсем накратко. Виждам, че има ясно изразено мнозинство да се работи по изменение на член 22, така че ще се работи в тази посока. Второ, е, тук в парламента преобладава становището, че трябва да поддържаме равновесие между институциите и техните правомощия. Не бива да се излагат на риск, е, особено правомощията на съзаконодателите. Това е предизвикателството при нас. И най-сетне така трябва да изчистим формулировката, че да не се затрудни ролята на ЕЦБ в бъдеще и тя да може да действа ефективно при конкретни ситуации. И ще видим какъв ще е текста. Дали той ще изброи само принципите или ще включва един неизчерпателен списък защото живота е толкова разнообразен и поднася всякакви изненади и не може при всяка да се изменя устава. Трябва да имаме предвид и това в нашата нормотворческа дейност. Колкото и да е трудно, ще трябва да се справим. Благодаря сега председателя на ЕКОН, но господин Мато е съдокладчик. Нямам кой знае какво да добавя. Благодаря на всички, които се включиха в работата. Крайно необходима е тази реформа. Няколко оратори подчертаха, че трябва да чуем становището на правната служба. Факторът Брексит също трябва да бъде отчетен – защото ще има въздействие върху системата. И сега графикът доста е дълъг. Той подлежи на окончателно потвърждение и настояваме пред правната служба да довърши работата си. Знае, че темата е трудна – ние посочихме какви са проблемите. Не знаем за сега какви ще са решенията. а за тях може би ще ни трябва повече време. Така или иначе, за сега крайният срок за проекто доклада е 28 март, представянето му 24 април, Крайен срок за внасяне на изменения 2 май, разглеждане на измененията 24 май и гласуване на 19 юни. Но все пак имаме известен резерв, който сме предвидили а, между крайния срок за изготвяне на проекта доклада и представянето му. Надявам се да не се изменят много крайните срокове и да се запазят такива. Благодаря. Можем да приключим това кратко, но много съдържателно заседание на двете комисии. Благодаря Данута и продължаваме с формата на Комисията по економическите въпроси.